приключила. Преди да гласуваме, искам да направя едно съобщение. По искане на господин Десмакер на последното пленарно заседание аз се обърнах към испанските власти, за да разбера какво става с посещението на Десмакер и на останалите депутати в затворите на Мадрид. Получих информация от испанските власти. Според тези власти всичко е законосъобразно, всичко е минало благопри... благополучно, не е нарушен испанския закон. Ще изпратя отговора на господин Десмакер Макер. Отговорът е, е в кабинета ми. Можете да се спознаете с текста му.